Proszę Państwa, jeśli możemy. A więc już start. Започваме. Предлагам ви да започваме заседанието. Преди да представя нашите уважавани и високопоставени гости, Нека да направя някои организационни бележки. Гласуването на доклада на госпожа Агилера. Гласуването на доклада на госпожа Агилера, т.е. седма точка от днешния ни дневен ред, се отлага за 15 март. Тъй като преговорите между докладчиците в Сянка не са приключили между докладчиците в сянка и докладващата. Те в момента все още съгласуват компромисните предложения. Това е единственото а, изменение, с което предлагам да приемем днешния дневен ред. Днешното ни заседание се излъчва по интернет. Имаме езиков режим на 20 езика, без естонски, словацки, малтийски и ирландски. Утре езиците ще са само 16, за разлика от днес, когато са 20. протоколите от заседанията на 3 декември 2015 година, 11 януари, 18 януари и 25 януари 2016 година ще се считат за одобрени, ако нямате възражения по тях. И така преминаваме към точка четвърта от дневния ред. Размяна на мнения с а, нашия бивш комисар – а сега председател на управителния съвет на Комитета за научната програма на Европейския съюз за Експо 2015 година, господин Франс Фишлер, както и с господин Дейвид Уилкинсън, генерален комисар за участието на Европейската комисия в Експо 2015 година. В рамките на разговора ни ще говорим за резултатите от Експо 25 2015 в контекста на предстоящите предизвикателства пред европейското и световното селско стопанство. Много се радвам да ви представя бившият комисар и сега председател на управителния съвет на Комитета за научната програма, господин Фишлер. Винаги се радваме, когато сте сред нас, господин Фишлер. Вие ще ни представите заключенията на управителния съвет, както и ще отправите препоръки за това, какво би следвало да се направи за да можем да използваме придобитите знания и опит от всички проведени до сега експо за подобряване на продоволствената сигурност. Както казах, сред нас е и господин Дейвид Уилкинсън, генерален комисар за участието на Европейската комисия в Експо 2015 година. Така че първо ще дадем думата на господин Фишлер. Той ще ни представи кратко видео, за да направи въведение в темата. След което думата ще получи господин Франц Фишлер. И разбира се, не е маловажната размяна на мнения с участниците в залата. Господин комисар, имате думата. Благодаря ви. Аз ще седна там в края, за да може да оперирам с компютъра, ако позволите. So, ladies and gentlemen, it's a great pleasure to be here. Дами и господа, за мен е удоволствие да съм тук и да бъда във вашата комисия днес, за да ви дам обранна информация за Експо Милано от миналата година от гледна точка на Европейския съюз. Разбираше, основният материал ще бъде за резултата от научния комитет, но основни моменти от участието ни като цяло първо. Първо, радвам се, че 657 хиляди души посетиха експото и в контекста на изключително добро, добре организирано събитие от италианските власти. Те се справиха отлично, особено във връзка с сигурността и безопасността. И си струва да се отбележи, защото не трябва да се приема за даденост – цялото експо беше е, отлично организирано и ние бяхме изключително доволни от е, е това огромно, тази огромна посещаемост. Същевременно е, имаше около четвърт милион е, е хора е, е, в социалните медии на Европейския съюз. Е, е може би едно от най-ефективните е, е, събития от гледна точка на Експо. Около 75% от посетителите бяха много доволни от е, посрещането. 75% е, заявиха с кликване на копчето, че е, са много доволни и около 9%, 9 са средно доволни в штанда. На штанда открихме с млади доброволци от Еразмус, не само от Европейския съюз, но 40 различни държави бяха представени сред нашите студенти и те дадоха възможно най-професионалния имидж на Европейския съюз, един от успехите на участието ни. Да се върнем малко за това как планирахме участието ни. Някои си спомняте, че в края на 2013 парламента се съгласи с комисията, че Европейския съюз трябва да излезе с обща съвместна презентация на нашите дейности и от началото мога да кажа едно от най-важните неща за деня днес – е, че аз от страна на комисията и колегите от комисията работихме заедно, съвместно с парламента, особено информационното бюро в Милано, които свършиха огромна работа в подкрепа на нашата дейност бяхме заедно с 22 генерални дирекции по политиките от комисията, изследванията и така нататък. 22 такива генерални дирекции, стратегически дирекции. Това е особено важно, тъй като е, ние излезохме с едно единно европейско послание, а не различни послания от различни групировки. Също така економически е, е, и социален комитет, комитета на регионите, регионални агенции за безопасност на храните, например от Парма, участваха активно. Е, е, работихме също в тясно сътрудничество с италианските власти при организирането на Експо и изиграхме и малка роля. Може би 19 държави членки в крайна сметка участваха в Експото от свое име Работихме с тях, е, извършихме координационната дейност от страна на Генералния комисариат. Тези страни, които не участваха, също имаха възможност да използват павилиона на Европейския съюз заради за събития, които искаха да организират, макар че нямаха свои штандове там. Може би най-важно е, че създадохме е, научен комитет и Франц Фишлер ще разкаже и моя екип, Джан Карло Карати, който е тук. Създадохме работна група, които работихме е, по подготовката и е, изпълнение, реализация на това участие. Няколко основни послания сега. Първо, Опитахме се да общуваме с обществеността по различен от миналото начин. Предишните експо, Комисията и Европейския съюз може би е, подхождаха по-бюрократично. от Това изцяло се отказахме от това и е, имахме съвсем различен подход за общуване с е, хората. Радвам се, че използвахме главно рисувани филмчета, е, но е, най-важното, разбира се, са посланията. Заложихме и традиционни, и новаторски подходи, посланието за това е, земеделието да работи заедно с соя, ако искаме да преодолеем предизвикателствата в глобален план – 75% от посетителите, които бяха интервюирани, заявиха, че искат да задълбочат познанията си за европейските политики и 61% от тези интервюирани хора казаха, че тяхното мнение за Европейския съюз е подобрено. Главно европейци идваха в парламента на Европейския съюз. Е, може би е добре да има хора от наша страна да обясняват, но тези, които така и така дойдоха, имаха по-положително отношение към, придобиха по-положително отношение, отколкото преди да дойдат. Това е междуинституционален успех. Е, е, представихме Европейския съюз от страна на всички институции. Започнахме в началото с Мартин Шуц, председател на парламента, с заместник-председателя на комисията Федерика Могерини и те заедно наистина стартираха Панаира Експото деня на Шуман, 9 е, май. По време на експото, на изложението, имахме 40 е, е, членове на 14 членове на комисията, 85 членове на парламента посетиха, 5 различни парламентарни комисии, виждате в слайда, 40 държавни глави или правителствени глави от европейските държави и всъщност през 6 месеца организирахме 230 различни събития с различни, е, различно участие. Общо над 30 хиляди експерта от цял свят, за да обсъждаме е, сигурността на хранителните доставки от различни гледни точки. Освен това искам да разкажа малко и за е, елемента бизнес to бизнес, между фирмените отношения, както големи, така и малки фирми. Штанда на Европейския съюз организира над 3000 такива а, срещи през 6 месеца, бизнес то бизнес, които включваха около 1800 различни предприятия, МСП-та, кластери, организации от Европейския съюз, работещи с 30, 57 други държави, малки, големи, виждате някои от основните на слайда. Освен това и вече е, се споразумяхме за над 90 е, сътрудничества, свързани с е, търговията и още също 85% висока оценка на тези събития, включваща някои от основните отрасли. Преди да дам думата на Франс Фишла да ви разкаже за научните резултати от събитието, нашето наследство в глобалния дебат е това. Ще представя филма, който изготвихме накрая. Това е тук да получите представа. С ниска резолюция ще ви покажа варианта, не с високата резолюция.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 Okay, so thank you very much, ladies and gentlemen. Благодаря много, дами и господа. Сега давам, да, давам думата на Франс Фишлер. Господин председател, уважаеми членове, благодаря за поканата да ви представя резултатите на научния комитет – Работихме година и половина и ще намерите и резултатите под форма на брошура на изхода. Моля ви, вземете си по едно копие. И така. Инициативата да създадем управителния комитет беше подета съвместно с Европейския парламент и комисията и тогавашното италианско председателство и правителството на Италия. Идеята беше да заявим, че Европа трябва да е сред основните играчи, когато говорим за това какво да се направи така че всеки на тази планета да има достатъчно и здравословна храна. Глобалната безопасност на храните беше въпроса, проблема и ние започнахме, тук не е центриран на образа, казва оратора започнахме с стратегически е, проучвания и първо определихме един подход, стратегически подход, който е една виртуална спирала с скениране, хоризонтално скениране, посочващ изследователските области, като изследванията трябва да се проучват и същевременно те да водят до знания. По-нататък е необходима и друга трансформация или преобразуване на резултатите от изследванията в нови технологии и методи, и по този начин може да окажете влияние върху обществото и също и необходимия напредък. Започва целият процес и после се повтаря отново и отново. Ние заедно посочихме седем приоритетни области на научни изследвания. Не е необходимо тук да се впускаме в подробности, кои са тези области. Те обхващат всички важни теми, насочени към глобална безопасност на храните, хранителните доставки, и същевременно още от самото начало ние подкрепяхме един устойчив подход, така че нашите понятия да се вместят с новите SDG-та, където имаме е, съвместяване на економиката и социалната отговорност. Освен това, проведохме един а, сериозен процес на консултация. Всички бяха поканени да участват в консултациите. И накрая стигнахме до четири препоръки. Тук виждате какво препоръчваме. Нека да поясна. Първо, нашата задача не беше създаване на нова политика в селското стопанство, а разработка на изследователски подход и изследователска структура. Освен това, задачата ни беше и да съчетаем различните елементи от научната област в една система. Това, според мен, е най-важният резултат и това ни кара да променим и начина си на мислене, отношението си в това отношение. Научната област е структурирана в много различни дисциплини и всяка от тези дисциплини е като един канал, един силус. Ако продължаваме обаче с е, това ограничено мислене, няма да можем да обединим различните елементи и да постигнем сигурността на хранителните доставки. Така че първа препоръка е системно мислене, да разглеждаме хранително-вкусовия сектор като една комплексна система. Няма друг начин да преодолеем а, междудисциплинарното мислене, т.е. от тясно дисциплинарното мислене към интердисциплинарно втора препоръка е ангажимента, участието. Всички е, слоеве на обществото трябва да е, работят по предизвикателствата в хранителната област, е, научните изследователи, политиците, економиката, НПО-тата и много други. Само ако обединят усилия, единствено тогава ще стигнем до едно по-сериозно развитие в тези отрасли. Очевидно е важно да имаме инновационна среда и четвъртата препоръка. Направихме само четири препоръки. Четвъртата препоръка е международната международния панел по а, хранителната сигурност. Подробности сега. Ето тук виждате тези седем области на необходимите фундаментални изследвания. Както казах, първата препоръка е всички тези области да се разработват заедно. Това означава системното мислене и това означава също така междудисциплинарни изследвания. На второ място е необходимо да можем да променяме резултатите, в смисъл да ги превръщаме в резултати на практика. Само така ще окажем реално влияние. Ако резултатите просто се отпечатват някъде, но на практика нищо не се прилага, от тях няма смисъл. И третата препоръка една по-добра за иновациите среда. Какво означава това на практика? Ако искате да бъдете новатори, имате нужда от нови идеи, от нови изследвания но това предполага и следващата стъпка, а именно резултатите от изследванията да доведат до разработването на нови технологии. Е, за да стане това и за да се стигне до един бизнес модел, обаче ви трябват инвеститори и съответно пари за инвестиции. Това имаме предвид, когато говорим за иновативна среда. Разбира се, необходима е активна комуникация. Гражданите би трябвало да разбират какво правим и какво имаме предвид, като казваме иновативна среда. Необходимо е да обясняваме каква е ползата за всички. И то не само в собствената ни държава. Ето така работят тези цикли и в крайна сметка се стига до устойчиво развитие. Тази връзка между економиката, екологията и социалната отговорност. Така стигаме и до четвъртата си препоръка. Е, знаете, че съществува международната група експерти е, в борбата срещу измененията на климата. Би било добре да помислим за нещо подобно, което да се въведе в продоволствения сектор, е, защото храната е изключително важна – 800 милиона все още страдат от град, глад и недохранване. Добре е да се помисли за една такава институция. Така ние ще можем да общуваме помежду си далеч по-добре. Също така ще можем да правим редовни оценки и да извършваме наблюдение, за да знаем дали осъществяваме напредък и какъв е той. Всъщност, ако разгледате структурата на групата експерти за климата, ще видите, че там са включени политици и учени. Имаме някакъв вид компромис между тези два цвята – като политиците са водещите. Ние следователно предлагаме три варианта. Възможно е да използваме същата структура, както при измененията на климата. Възможно е и да изберем един малко по-различен вариант – а именно да се сложи по-голям акцент върху науката, а не политиката. Третият вариант е да продължим без да променяме системата, което означава, че предвиденото от органите на ОНЕ наблюдение в контекста на SDG ще може да се извършва без да се постигне каквото и да било друго. Накрая бих искал да поговоря за трансдисциплинарния характер. Защото ние говорим за междудисциплинарни изследвания и това всъщност са връзките в самия свят на науката, докато трансдисциплинарното означава че академичните среди установяват контакт с бизнеса и обществеността. В това отношение ние всички можем да допринесем и всъщност това е моята покана към вас. Моля ви, не дейте да пренебрегвате продоволствената сигурност. Достатъчно е да се огледаме, да видим случващото се в Сирия и лагерите с бежанците. Вижте и източна Африка. Продоволствената сигурност става все по-важна тема. И всъщност, ако ние не успеем да изхраним бъдещия свят това няма да е един мирен свят. Благодаря ви. Dziękujemy panom za... Благодарим на нашите гости за тази презентация. Благодарим също и за това, че очертахте съвършенно конкретни цели, за които трябва да се предприемат действия, изводи, до които сте стигнали от досегашната си работа и придобития опит по време на изложенията Експо. Вероятно знаете, че предишният ни председател, господин Де Кастро, беше инициатор на редица мерки във връзка с Експо, за това първи получава думата. Грация. Грация, президенте. Благодаря. Благодаря, господин председател. Разбира се, че започвам с благодарност към нашите оратори, не само към господин Фишлер и господин Уилкинсън. Има, е, благодарен съм на всички сътрудници, които са допринесли за, за, за реализацията на всичко това. Работната група, която през е, изминалите 6 месеца е работила наистина много усилено. Искам да ви е, кажа, че тези положени усилия в никакъв случай не трябва да бъдат напразни, защото нещо се е получило за 6 месеца. Дейвид Уилкинса много ясно го каза. Експо 2015 беше истински успех. Европа очерта ясен профил и минали са повече от 21 милиона посетители. Така че и Европейският съюз е дал своя принос и европейските институции са дали своя принос към това. Франц Фишлер достатъчно ясно го каза във връзка с е, научния комитет, Наистина можем да се гордеем с успехи, които бяха постигнати за много кратко време. Господин Фишлер засегна и една тема, която е глобална, а именно продоволствената сигурност. Тук Европейският съюз изигра определена роля по време на Експо 2015, защото целта ни беше да подчертаем, че предизвикателството е всеобхватно и глобално и че трябва да се мисли именно в тази насока трябва да очертаем цели, които да са междудисциплинарни. Нещо, което е много важно въобще за целия научен свят, тази, това сътрудничество между отделните сектори. Всички тези заключения би трябвало да влязат и в програмата на комисията Юнкер. Радвам се, че е така. Радвам се, че и господин Бан Кимон в свое писмо до Франц Фишлер е подчертал колко са важни заключенията направени в Експо Милано защото те са оставили важна следа и са поставили краягален камък, който не бива да бъде пренебрегван. Нещата продължават, разбира се, и в Казахстан, и е, голямата изложба Експо през 2020 година в Дубай, т.е. чакат ни още някои действия по пътя към Експо 2020. Що се отнася до темата за устойчивостта, господин Фишлер каза няколко думи по този въпрос. Устойчивостта и продоволствената сигурност. Това са нашите ключови понятия и тук трябва да преосмислим нещата, защото продоволствената сигурност включва снабдяване на населението с хранителни продукти, но включва и друга форма на изхранване. Много неща са подложени на преосмисляне и ето тук е мястото на използването на постиженията на науката и техниката, защото има много новости в селско-стопанската област. Не, че не се прави нещо вече, но може да се направи още. Благодаря на целия екип и, благода... и ви поздравявам за извършената работа. Bardzo dziękujemy e, Благодарим на господин Де Кастро. Благодарим ви още веднъж за усилената работа във връзка с Експо 2015 година. Молим ви и в бъдеще да държите под око положението. Господин Дес. Благодаря, господин председател. Благодаря на представителя на комисията, както и на Франц Фишлер, за това, че ни представиха резултатите от Експо Милано. Аз, за съжаление, бях един от 21 милиона посетители, но и тук в парламента имахме решение във връзка с Експо Милано. Следил съм достатъчно събитията, чета нещата, защото за нас е важно селско-стопанските предприятия предприятия да бъдат економически устойчиви. Знаете какви проблеми имаме в Европа във връзка с спада на цените за селско-стопанските продукти. За това е важно, че беше подчертано, че правото на прехрана е основно човешко право. Франц Фишлер засегна въпроса за това, че има 800 милиона жители на тази планета, които няма какво да ядят, когато се събудят сутрин. Да, като процент броят на гладуващите е намалял. От 8,5 милиона са просто населението на планетата е намаляло. Не можем да позволим да има 800 милиона гладуващи хора на Земята, защото въпросът може да се реши и чрез разпределение и производство. Аз съм от години а, фермер. От 800 милиона хора, които нямат какво да ядат, огромен процент са дребни селски стопани. Потресен съм, че а, дребни фермери поради това, че им липсва техника, че им липсва посадъчен материал, че не могат да напояват, гладуват. Бил съм в Бразилия, това е аграрна страна и наистина бях потресен да видя гладуващи хора и там, в тази аграрна страна. Затова се надявам, че важният резултат от Експо Милано ще бъде устойчивост. Говорим за устойчивост в селското стопанство на Сеня. Надявам се, че Експо допринася за това Франс. Фишлер каза нещо важно, именно, че изследователската дейност трябва да се организира по-добре. Знаете, Федералната република има 16 федерални провинции. През 70-те години и след това, след обединението на Германия, беше потрясаващ факта, че във всяка федерална провинция се извършват едни и същи изследвания, вместо нещата да се координират. Ето това констатирам сега и в световен мащаб. И е достатъчно от Милано да излезе посланието, че финансовите средства трябва да се влагат където е рационално, за да се овладее проблема с прехраната на световното население. Това ще е достатъчно, това ще осмисли Експо 2015 година. Както каза колегата Дек, Кастро, който е много ангажиран, да, Милано 2015 година остави дълбока следа, но нека тази следа доведе до по-координирано изхранване в световен мащаб. Част от проблема е и проблема с бежанците сега. Това не е само военен проблем, а и проблем за из, на изхранването. Още повече, че очакваме увеличаване на беженските потоци, така че всички ние трябва да помислим какво е необходимо да се направи, за да се овладее проблема. Проследих конференцията на Г7 в Бавария. Там държавните глави решиха до 2030 година да, намали, да се намали наполовина броят на гладуващите, аз си помислих, не мога да повярвам в това послание. До 2030 година просто не бива да има гладни хора. Как така само половината? Значи 2030 година да е приемливо да има 400 милиона гладуващи. Аз такова нещо не мога да приема. Смятам, че трябва да се погрижи всички хора по света да получат достатъчно храна, за да останат в родината си и да живеят там. Пани посол Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, fürs Wort und herzlichen Dank an die... Благодаря, благодаря и на специалистите за експозетата за Експо 2015 година. И на Пауло де Кастро искам да благодаря от сърце за сериозния ангажимент, който е достоен за уважение. А, започвам с това, защото по-нататък няма да бъда чак толкова позитивна. Трябва да ни е ясно, че към Експо имаше и критики в някои вестници, имаше заглавия, които далеч не бяха положителни. Трябва да се изправим пред тези заглавия. Например, за аз следя немската преса, но знам и, че и друга да имаше критики към Експо. Как така? Тъкмо Ватиканът е онзи, който поставя на дискусия темата за глада и недохранването. Как така, когато говорим за Експо, ги няма най-бедните на света? Как така концерните определят темите, а нямат критични коментари? Как така темата за бежанц, бежанските потоци, за причината за бежанските потоци липсваше. Не говоря за проблема в Европа или в Германия, който е отскоро, а за а, бягствата от много страни в света, които стават от години просто поради глад. Как така по телевизията гледаме едни репортажи, които не се разг... чието теми не се разглеждат по същество на Експо. Ако сме обективни, трябва да говорим и така за Експо, защото това, което вие ни представихте, е половината истина. Другата половина е това, че Експо беше платформа за Кока-Кола и Нестле. Всички много добре знаем, че Нестле прогони много хора от местата, където живеят, защото прокопа кладеници и им взе водата в буквалния смисъл. Това също е част от истината. Не казвам, че големите концерти концерни не би отиват да участват. Но когато говорим за прехрана, трябва да бъдем честни, а не да гледаме през розови очила. И още нещо. Европа няма за задача да изхрани света. Европа има за задача да действа така, че светът да може да се храни. Просто трябва да си махнем ръцете от там, където действаме в момента и отнемаме прехраната на някои хора. Говорихте и за изследователската дейност, да, тя е важна, но Експо пропусна шанса да потикне света към размисъл по нов начин за световната прехрана. Благодаря. Сега господин Арню. Well, up until an hour ago, if somebody had asked... Всъщност, ако някой ме беше попитал съвсем преди е, няколко дни какво е Милан Експо, щях да кажа, това е един огромен проект на италианското правителство. Те искат да покажат чудесните неща, които могат да се произвеждат, да обединят академичния свят. Италия наистина е мотор на иновациите, но това беше до неодавна. Сега, като гледах видеото, всъщност виждам, че е била проведена една пропагандна кампания за, на Европейския съюз. Много е жалко това. Това всъщност развали корено впечатлението ми. Сигурно не е виновна Италия. Но една от темите на това изложение беше продоволствената сигурност. Обясни ни се как можем да я постигнем, но нито една от споменатите седем точки не включи намаляването на зависимостта от внасенето на храни. Това е темата, за която никой не иска да говори. Ние внасяме милиони тонове соеви зърна от Северна Америка, защото европейските стопани не отглеждат соя. Време е всички да се събудят и да разберат, ние трябва да прегърнем новите технологии, иначе Европа ще се превърне в един фермерски музей. Това е истината. Оратора днес говори за системното мислене, но какво означава то? Според мен то означава следното. Ако една голяма мултинационална компания разработи даден продукт, то този продукт е безполезен, щом компанията извлича печалба. Именно този вид омраза към мултинационалните компании прави продуктите им безполезни. И до какво води такова мислене? Младежите в Европа с научен талант разбира, че дори и да работят върху произвеждането на полезен резултат, този резултат се пренебрегва в Европа. И ясно е, че те ще се преместят някъде другаде да и Европа наистина ще се превърне в музей. И накрая, измененията на климата и селското стопанство. Ако климата се променя, би трябвало фермерите да се приспособяват, но това изобщо не се случва. Всъщност, начина на отглеждане на култури също може да промени климата. Аз не разбрах коя от двете альтернативи за вас е по-добрата. Е, Благодаря, господин Петерле. Е, <clears throat> Hvala lepa, gospod е, predsednik. Е, jaz съм член ЕНВИ. Благодаря ви. Аз съм член на Комисията по околна среда. Освен това съм съпредседател на работната група по здравеопазване. Самият аз отглеждам пчели. Искам да се обърна към господин Фишлер и неговия колега да им благодаря за направените изложения, да им благодаря за активното участие в изложението. Аз всъщност съм един от колегите, които бяха много доволни от селско-стопанското измерение на това изложение. Да, имаше и критики, колегите ги споменаха, но посланието е ясно. Ние показахме, че можем да работим заедно, продуктивно, а младежите всъщност искаха не по-малко Европа, повече усилия за околната среда. Мисля, че няма как да се осъществи напредък без концепция, без един системен подход – няма как да има устойчиво развитие, ако не се поеме глобално и отговорност. По продоволствената сигурност ще кажа, че като чили самото понятие се тълкува единствено количествено. За повечето хора то означава повече храни, а за мен означава по-безопасни храни. Колегата Хойбуш. Благодаря, господин председател. Искам да взема повод от казаното от Мария Нойхел. Аз също посетих Експо 2015 година. За мен нещата бяха прекалено технически и прекалено ориентирани към растеж. Спомням си зелената революция в Азия от 60-те години. Тогава, разбира се, започна голям растеж. Но нека да не си затваряме очите и пред отрицателния ефект, който беше оказан върху земята, водите и въздуха в онзи район. Не трябва да си забравяме, затваряме и очите за отношенията, които се промениха в този регион, а и най-многото гладуващи са там. Тъй, че подходът не ми хареса много. В края на казаното от вас, господин Фишлер, подчертахте, че трябва да се работи междудисциплинарно. Тук съм напълно съгласна, но вие имахте предвид, за съжаление, единствено науката. Мисля, че ако интердисциплинарно се извършва само научна дейност или се съчетае тази дейност с частната економика, до никъде няма да стигнем, ако не включим фермерите, техните знания, техните потребности. Не можем да творим наука и да предлагаме нещо, което, от което фермерите не се нуждаят или което не могат да си позволят. Така че наистина трябва да вземем предвид тяхното мнение, техния опит. Без тях няма да минем. С чисто научен подход няма да се справим да вземем само посадъчния материал. Знаете, инициативата за засаждане на картофи в Кения, подета от Германия. Там ще се засаждат холандски и немски сортове, които са прекрасни за производство на чипси на пържени картофи. За Кения те не са така резистентни, както местните сортове и никак не съм сигурна, че това е добър пример. Не знам дали по този начин ще стигнем до някъде и ще променим нещата. Просто трябва да вземаме предвид специфичните е, потребности на място. Господин Зуло. Grazie Presidente e ringrazio anche gli oratori. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря и на ораторите за това, че ни представиха извършената работа. Интересно е и това, как те обсъдиха понятията, с които работим на практика. Важно е храната да се разглежда като право – но това трябва да е и здравословна храна. Струва ми се, че второто не сме го постигнали в достатъчна степен. Като че ли акцентът падна върху участието на големите групи, а не върху местното ниво. Струва ми се, че хранителната суверенност не беше достатъчно подчертана. Що се отнася до самите образи, които видяхме, всъщност в някои случаи кропките агнета бяха представени едва ли не като някакви кръвожарни насилници. Аз не знам дали комисията трябва да тръгне по този път. Не знам дали това отговаря на международната реалност или спира на европейските граници. Perché е, più tempo perdiamo е, peggio sarà. Всъщност, колкото повече време прехосваме, толкова по- Лоша ще е ситуацията, в която се озоваваме. Правото на храна е свързано с околната среда. Не бива да губим повече време. Дали наистина такива са намеренията на комисията, това искам да разбера. Кои е пан посъл Фланагна? Е, Благодаря, че ми давате възможност да се изкажа, господин Фланаган. Много беше интересен видеоматериала. Предполагам, че вие ни го показахте, за да разпространим информацията. Забелязах, че в самият видеоматериал наистина имаше пропаганда, когато говорихме за чудесните постижения на Европейския съюз – тук съм съгласен с колегата Агню, но не знам дали това е точно така. Ето, например, днес виждам, че много малко от колегите депутати са си направили труда да дойдат. Членовете на тази комисия не идват за тема, която е толкова важна. Те са предпочели да отидат някъде другаде. Следователно трябва да се запитаме, има ли и изобщо шанс този подход, след като хората, които би трябвало най-живо да се интересуват, не си правят труда дори да дойдат на заседание. Господин Феро, благодаря ви, господин председател. Целта на изложението Милано 2015 беше много похвална – освен това, се обърна специално внимание на продоволствената сигурност. Самият аз бях в Милано и видях наистина, че италианските ни приятели много добре бяха организирани проявата. Що се отнася до иновациите и производителността, всички европейски държави, включително и Франция, отдавна работят по тези теми. Франция и други европейски държави също така обръщат специално внимание на предпазливостта във възприемането на геномодифицирани организми, като се отдава и голямо значение на качеството. Имаме добри практики, например фитосанитарните практики, които трябва да се запазят. Проблемът е другаде, господин председател – и мисля, че ние не виждаме гората заради дърветата в нея. Както беше казано, трябва да нахраним света, за да няма война. Но имаме този проблем с Русия и санкциите всъщност наказаха множество и от европейските страни. Проблемът, както казах, е някъде другаде. Виждаме, че сме на път да обречем на пълна разруха това, което правят нашите селски стопани. Ние ги изправяме пред фалит и това е така заради комис... комисията и нейните политики. Струва ми се, че всъщност десетилетия наред бяха нанасени огромни вреди върху селско-стопанската политика. Аз мисля, че тази политика беше ужасяваща и ние сме само в началото. Важно е да се каже това. Защото ако искаме продоволствена сигурност, ако искаме наистина да прилагаме принципа за предпазливост и да имаме качествена продукция, би трябвало нашите фермери да имат капацитета да работят всъщност е необходимо не само да се работи върху научните постижения, а и върху правната рамка. Това ще ни гарантира продоволствената суверенност. Благодаря, господин Дантан. Благодаря, господин председател. Световното изложение в Милано Както виждаме, наистина беше вдъхновение за посетителите. Чухме най-различни коментари, но това изложение направи впечатление на абсолютно всички всеки посетител в зависимост от неговите хранителни навици и традиция. Организационният комитет всъщност беше задал единствено рамката но го беше направил много добре. Имаше най-различни е, изложения и видяхме всъщност по какъв начин различните държави дават отговор на поставените въпроси. Видяхме как участват големите държави, видяхме и държавите, които имат огромни проблеми в селското стопанство, които всъщност представиха прекрасни щандове и по този начин дадоха урок на останалите. Те се борят с природните условия в пустинни области много често и всичко това е свързано и с климатичните условия, но видяхме, че въпреки различията, въпросът за селското стопанство си остава много важен. Както каза и комисаря, това е свързано с продоволствената ни сигурност. Ако ние мислим единствено за предоставяне на продукция с по-низки цени, то мисля, че изложението ни показа съвсем ясно, че световният баланс става все по-крехък, ако мислим за средносрочното изхранване на населението. Аз имах възможност да посетя Милано. Освен това, съм от френски град близко до Милано и можех да видя колко много хора пътуваха до Милано. Струва ми се, че изложението наистина ни показа на практика несигурната ситуация, в която сме. И би трябвало нашата комисия по селското стопанство наистина да надгради над постигнатото милионите посетители, всичко, което беше показано. Стана дума и за натиска, който оказват различните големи групи, но мисля, че проявата беше организирана по начин, който позволи на всеки да намери това, което го интересува. Така че благодаря Що се отнася до щанда на Европейския съюз, това е единственото, което не ми хареса. Мисля, че той беше доста разочароващ, ако говорим за мястото на Европейския съюз в селското стопанство и огромния бюджет, който е, се заделя за селско стопанство години наред. Колегата Петир, благодаря господин председател. Аз а, участвах в международната конференция по световна а, сигурност в продоволствието на храни. Това беше конференция, която се проведе в Милано. Посетих и самото изложение в качеството си на член на Европейския парламент, заедно с колегата Магине, заместник председател на НП и колегата Рубик. Аз съм съгласна, че едно от големите предизвикателства е изхранването на световното население и осигуряването на продоволствена сигурност. Това са приоритетите на Европейския съюз. Ние трябва да говорим за ролята на иновациите – постигането на тази цел. Но ако ще говорим за глада, нека отчетем, че всъщност глада се дължи най-вече на водените политики, а не на липсата на храни. И не е необходимо да се мисли за ГМО, трябва да се мисли за справедливото разпределение. Има достатъчно данни, Знаем, че всяка година се изхвърлят 1,3 милиарда тона храни. В държавите от ЕС това е са 100 милиона тона годишно. Същевременно имаме 800 милиона гладуващи по света, тяхната бройка се увеличава, следователно трябва да променим политиките си. И това беше една от темите в Милано. Посетих няколко от штандовете, посетих штанда на ЕС. Хареса ми штанда на Ватикана, който беше най-скромния, но и най-конкретния. Те показаха проекти на католическата църква по света, проекти, които помагат на гладните и бедните – една маса, около която е седнало цялото семейство. Това беше техния щант и пожелавам на всеки да има място на тази маса. Oui, merci, monsieur le président. Euh, благодаря, господин председател, господин Андрю. Аз също искам да благодаря на господин Фишлер, макар че малко се забавих и закъснях за началото. Благодаря и на организатора на изложението в Милано. Аз имах възможност да посетя и мога да кажа, както каза и господин Фишлер, че наистина беше обърнато внимание на продоволствената сигурност като елемент на световната сигурност, защото ние преживяваме едни много размирни времена. Струва ми се, че повечето, ако не и всички от нас, са притеснени за продоволствената сигурност. Един от въпросите, които непрекъснато си задаваме, е как да я осигурим, как да приспособим методите към целта. За да стигнем до тази желана продоволствена сигурност, има два варианта. От една страна да нахраним гладните или от друга страна да развиваме начините на работа на място. Можем ли да кажем, че тези две опции са съвместими? В зависимост от избрания вариант, ние ще развиваме и съответните иновации и научни постижения. Дали трябва да се работи в името на няколко големи компании, които стават все по-големи, огромните мултинационални компании, които продават храни на останалите, или не трябва да се работи за иновации, които да позволяват хората на място да се изхранват. Според мен научните постижения и иновациите са много важни. Ето виждаме как космическите изследвания доведоха до реална еволюция и в изхранването. Но би трябвало колективно да дефинираме своите политики и да използваме науката в служба на хората. В противен случай опасността е продукцията да се концентрира, вместо да се правят усилия навсякъде. Затова е необходимо да бъдем особено внимателни и да разполагаме с необходимите средства и инструменти, така че да не се налага само един вид политика. Продоволствената сигурност е много важна. Както казах, тя е елемент на сигурността. Но не бива да повтаряме само един лайт мотив и само да казваме ние сме по-силните, ние можем да нахраним останалите. Има достатъчно експертни данни, има познания, но всъщност това е постижение не само на учените, самите фермери също има цени познания и при преноса на тези знания би трябвало да се търсят най-добрите практики, така че всеки да може да сподели и личния си опит на своята територия. Благодаря. Proszę Państwa, wyczerpaliśmy сглушения. Така, дами и господа, изслужахме всички, които бяха пожелали да вземат думата. след като ги изключихме, би следвало и редно да дадем думата на нашите гости, за да реагират на чутото и да отговорят на въпросите, които бяха зададени. Вие решете в каква последователност ще говорите. Uh, well, thank you very much indeed, ladies and gentlemen. Много благодаря, дами и господа, за коментарите и становищата. Мисля, че глобалната продоволствена сигурност ще бъде един от основните, ако не е основния проблем пред човечеството до 2050 година. От една страна населението нараства, променят се диетичните навици, хранителните навици и същевременно имаме и промени в климата, недостиг на вода, особено в най-необлагодетелстваните е, части на света, най-бедните. Има сериозни, е, сериозен недостиг на вода. Е, би трябвало в следващите няколко години стратегически да подходим към тези проблеми и се надявам, че Европейския съюз ще има водеща роля, така както и в областта на измененията в климата и устойчивото развитие. Обеден съм, че научно-изследователската дейност представлява основен елемент, което означава обединяване на всички заинтересовани лица. Смятам, че факта, че не е добре да има в групата само научни работници, е, това е вярно. Би трябвало и фермерите да участват пряко и то по начин, който да включва различни райони на света и различни организации. Това, което бих могъл да кажа е, че работата свършена от а, комитета, председателство на Франс Фишлер, е, а, се приема сериозно от комисията, както от комисаря Холган, така и комисаря Малдаш. Разглеждат внимателно нещата Втория комисар разглежда област за изследване на хранителните проблеми и някъде през 2016 тази година би трябвало да излезат със съобщение. Моето усещане определено е, че цялостното ниво на осъзнатост за проблема за продоволствената сигурност е е, особено е, се увеличи след е, Миланското експо и броя на посетителите, които го посетиха. Имаше много штандове, които наистина подчертаха тази тема, както каза господин Дантан. Имаше някои прекрасни щандове, павилиони, не само от най-богатите страни на света, които наистина отправиха важни послания, например за недостига на вода и други. Смятам, че посетителите, които дойдоха в павилиона в Штанда на Европейския съюз и други штандове, си тръгнаха с едно много сериозно послание, че света трябва да направи нещо. И аз определено смятам, че трябва да работим заедно и е, с комисията, Европейския парламент в бъдеще, за да отговорим на тези потребности. Смятам, може би най-доброто според мен е, е да предадем щафетата на Франс Пиштър, да говори от гледна точка на научната общност. Благодаря. Благодаря ви. Нека да използвам другия език, който владея. Първо, да уточня някои неща, за да няма недоразумение. Управит, научният управителен комитет не е оказвал ни, най-малък, ни най-малко влияние върху оформлението на който и да е павилион ние бяхме поканени да разработим, да, да обсъдим и да изработим научна концепция. Това и направихте. Тоест, изпълнихме си задачата, така ще се изразя. А в тази задача не влизаше да правим примерно е, предложения за реформа на общата селско-стопанска политика или на бразилската селско-стопанска политика или нещо друго. Също така не влизаше в задачата ни да представяме различни аграрни идеологии. Знам колко са много. Лесно беше да го направим, но не това ни беше работата. Работата ни беше да съчетаем знания, наука, а не да изказваме мнения. Още нещо искам да уточня, за да не стане грешка. Междудисциплинарност означава съчетаване на различните научни дисциплини. Това, което вие засегнахте, го засегнах и аз, но вие говорите за трансдисциплинарност. Е, тук вече наистина трябва да се привлекат фермерите, политиците, представителите на бизнеса, економиката и така нататък. Нека да разграничаваме двете понятия и да ги използваме правилно. Същото се отнася и за системното мислене. Една от най-големите грешки в миналото, в много области, не само в селско-стопанската, а и в политиката за подпомагане на развитието, беше прекалената пунктуалност и прекаленото придържане към една дисциплина. Примерно, когато искаме да подпомогнем развитието на даден регион в Африка, ние не можем да подпомогнем това развитие само с селско стопанство. Това е взаимодействие от най-различни множество фактори и само ако те бъдат обединени в обща концепция, има истински шанс да се е, пристъпи към развитие в тази страна. Това се има предвид под системно мислене. Става въпрос, че трябва да приемем и това, че продоволствената система в световен мащаб е твърде комплексна. Трябва да се научим да приемаме тази комплексност. Това е единственият шанс за успех, който ни се предлага. Това, което може би пропуснах в уводните си думи, а то не е маловажно, е следното. Да, правилно, стотици милиони хора продължават да страдат от глад и недохранване. Но почти двойно повече хора междувременно страдат от погрешно хранене. Проблемът в Африка е глад, но в други части на света се се харчат огромни суми пари за лечение, примерно на хора с свръхтегло и вследствие на това свръхтегло, те разбира се се разболяват. Това е огромен проблем. Тук в парламента вече съм го казвал. Само в Германия разходите вследствие на свръхтегло годишно възлизат на 100 милиарда евро. Представете си какво означава това в световен мащаб. Ако се вгледаме в структурите, ще видим, че това е най-големият проблем в страните, в, така, които са на прага на економическия бум. Например, в Мексико. Така че и в това отношение имаме да изпълняваме много важни задачи. Що се нася до ролята на Европа по отношение на устойчивостта, смятам, че ние европейците трябва да бъдем малко по-предпазливи тук. Никога не съм го казвал и не е задача на Европа да изхранва света. Не, това, което се иска от нас е да създаваме предпоставки за това, колкото може повече храни да се произвеждат и продават на място, а не да снабдяваме е, с хранителни стоки цялото земно кълбо. Това не е никаква стратегия. Факт е, че и в Европа аграрният сектор не навсякъде се развива устойчиво в момента. Устойчиво интенсив устойчива интензификация. Това е концепцията на британското правителство от преди няколко години. Те говорят за устойчива интензификация. Какво означава това? Не означава навсякъде да се произвежда повече, а на определени места и в определени а, аграрни системи да се произвежда повече околна среда, а не повече храна. Тъй, че нека да разглеждаме нещата в истинската им светлина, ако искаме да постигнем някакъв напредък. И така, в заключение, ако ми позволите, бих изразил една молба, защото това беше така един апел на участващите, на учени в нашите дискусии. Нека престанем да си мислим, че днес в Европа, включително и по отношение на аграрната наука, сме на върха в света. Има много други. Ето вземете Бразилия, например, все повече и Китай, където в тази област изследванията са много по-системни и където се влагат много повече средства в аграрната научно-изследователска дейност, отколкото в Европа. Затова моята молба към вас е в, да се вгледате в новата финансова прогноза. Има определена сума, която се предвижда за изследвания в аграрната област. Моля ви се погледнете до къде се е стигнало там. Колко проекта има и, и те ли са правилните проекти според вас? Смятам, че е, това е тема, в която обществената намеса в политиката на изследователската дейност е допустима и правилна. И още нещо. Всъщност още една молба. Аз смятам, че е важно Европа да бъде на върха, да бъде сред водещите по отношение на глобалната продоволствена сигурност можем да говорим само и единствено за глобална продоволствена сигурност, защото живеем в глобализиран свят и не можем да делим нещата на сектори. Това, че трябва да има вмеш, интервенция, насочваща интервенция, но насочването трябва да е правилно. За да бъде правилно, то трябва да се следи непрекъснато и да се обсъжда защото не можем да говорим за еднократно действие. Става въпрос за мисия, която всички ние имаме за напред. По същия начин, както за напред ще са необходими нови и нови реформи в аграрната политика. Накрая искам да ви благодаря за изключително интересната дискусия и да ви приканя да вземете и да прегледате тази брошура, която ви е предоставена тук пред залата. Защото ако я прочетете, ще се убедите, че примерно въпроса за вноса, за импорта, който вие поставихте основателно, се разглежда. Разглеждат се и много други научно-изследователски теми. Просто не е възможно в едно изслушване те да бъдат обхванати изцяло. Благодаря. Bardzo dziękujemy. Благодаря ви. Мисля, че трябва да имаме предвид също, когато се споменават тези 800 000 души, степента на недостига на храна не са точно 800 милиона, извинете, не беше хиляди е, гладуващи. Както каза господин Фишлер, този опит може да се използва по-нататък при прегледа на КАП или ОСП, извинете, или в бъдеще за научно-изследователската дейност ще бъде организирана една голяма конференция от комисаря Хоган и е, Генерална дирекция е, земеделие и иновации. Т.е. беше организирана и тези въпроси бяха обсъдени. През април или май комисията ще представи позицията си, а именно за центъра на, е, на обща и изследователска дейност в земеделския сектор. И накрая искам да благодаря на Европейската комисия, която даде основния си принос в организацията на Експо. Милано, също на господин Уилкинсън, на господин Фишлер, за това, че дойдоха сред нас и споделиха идеите си. Благодаря ви за доклада, който получихме. И както каза комисаря Фишлер, сега той ни прикани да го разгледаме, защото това е наистина едно обобщение на опита, събран през един важен период, водещ до Експо Милано 2014 и искам да благодаря на всички, които активно участваха в подготовката, както и на господин Декастро. Отново благодаря на уважаемите ни гости. Може ли една кратка пауза, за да се сбогуваме с гостите? И чакаме и още инициативи. Благодаря. Państwa, przechodzimy, bardzo dziękuję. Przechodzimy do punktu. Господа, нека продължаваме сега с пета точка биологично производство и етикетиране на биологични продукти, изменение на регламент на Европейския парламент и съвета. Това е регламента за официалния контрол и за отмяна на конкретни е, други регламенти. Няма да ги споменавам, защото знаем кои са. Тук докладчик е господин Хойслин. Как стоят нещата в е, трилога? До сега са проведени три, три странни срещи два, две по време на Люксембургското председателство и една по време на Холандското. Е, Преговорите са трудни, както политически аспект, така и технически. Предстои още една среща. Както вече казах, докладчика ни е господин Хойслин. Най-добре би било, ако го помоля да ни разкаже за тези важни политически и технически въпроси господин докладчик. Всъщност аз казах комисар вместо докладчик, казва Господин председател, много правилно отбелязахте, че става въпрос за едно доста така обемно досие и за преговори, които никак не са леки. Два трилога минаха, три минаха, два бяха при Люксембургското председателство. Щеше ни се да са повече, но знаете, че в края на председателството, самото председателство се концентрира върху нещата, които трябва да довърши. Има проведохме един, тристранен диалог при холандското председателство и на 29 ти ни е, предстои друг. До юни сме се разбрали за 6 трилога, дали ще приключим. Надяваме се да е така. Председателството заяви, че е заинтересовано да се споразумеем, но нещата до голяма степен зависят от компромисите, които постигнем по множество открити въпроси, които ще ви спомена след малко. Трябва обаче да подчертая, че атмосферата на преговорите със съвета и комисията е много добра. По много въпроси постигаме напредък. Проведохме и многобройни технически срещи за постигане на компромиси, така че има напредък Както каза и господин Хоган, ще успеем, напредваме, но разбира се, че няма да правим отстъпки за сметка на качеството, тъй че е, понеже имаме отговорност пред нашите фермери, не смятаме да допускаме грешки, които след това да не можем да а, поправим. Говорихме за членове първи и втори, приложно поле и дефиниции, условия за производство а на последния трилог се занимахме с темата за вноса. Това е много така важна област, в която се опитваме да се споразумеем, но така, когато пристъпим към детайлите, става сложно. Що се до приложното а, поле, трябва да се уточни кои продукти трябва да са част от а, приложението. А, постигнахме споразумение комисията да може да добавя продукти чрез делегиран акт, но да не може да изважда от списъка или да променя такива продукти. Не се съгласихме да влезе и темата за общественото хранене в регламента. Такъв ни е и мандата от парламента и все още нямаме споразумение по отношение на посадъчния материал за традиционни нужди, но предстои да говорим. Що се отнася до целите и принципите, много от вас може би не смятат, че дискусията е важна, но тя е важна с оглед на законодателството, защото нямахме особени различия но се споразумяхме с комисията, че трябва да дефинираме отделно цели и отделно принципи. Примерно в целите да дефинираме, да речем, насърчаването на местното производство и въобще конкретни въпроси, които са и много важни. Сега е момента да ги изясним. Все още не сме се споразумяли и по един много важен въпрос. Знам колко са неспокойни по този въпрос колегите от Германия. Например, въпросът за това, доколко по принцип биоземеделието трябва да е обвързано с почвите, но трябва да потърсим възможност за определени, с оглед на потребностите на определени региони да решим нещата, без да а, надхвърляме границите, защото има региони, където екологичното производство е възможно и в парникови условия. Друго нещо имахме обсъждане за смесените предприятия тази тема се разглежда по различен начин от различните държави членки. Комисията предложи вече да няма смесени предприятия, т.е. на био и традиционно земеделие. Ние дадохме да се разбере, че в бъдеще ще има смесени предприятия, но трябва много ясно да се прави разлика между производствените единици – не можем в един обор да, да държим екологично отглежданите крави и тези, които се отглеждат по а, традиционния начин, защото е важно да запазим доверието на потребителя, но от друга страна да дадем възможност на предприятията да произвеждат по различен начин. За това за нас е много важен момент ясното разграничение на видовете отглеждане в една и съща ферма. Нещо, което комисията недостатъчно разбира е въпроса за екологичните фуражи съветът ни а, подкрепи а, за това да не затрудняваме достатъчно смесените предприятия при техния преход към биопроизводство и да не въвеждаме усложняващи правила. Забрана за ГМО, ясно е, че те са недопустими в екологичното селско стопанство. Може би колегата ще каже нещо по въпроса но е много, но е ясно и логично, че и когато става дума за внос, трябва да се спазва законодателство на Европейския съюз, независимо от коя страна идва е, пратката. И друго нещо, е, е, за което поспорихме, е уреждането на въпроса за вноса изобщо. Тук настояваме да има, например, много ясна уредба за е, съответствие, за спазване на съответствието с европейското законодателство. Нещо, което е трудно, защото не навсякъде света това е възможно едно към едно. Така че ни трябват някои правила за съответствие, които а, да правила за еквивалентност, за да бъде наистина еквивалентно производството, от което получаваме внос. Е, особено когато става дума за страни, с които нямаме е, договор за взаимно признаване на продуктите и нещо, което е обща цел и на съвета, и на комисията, да намалим броя на дерогациите и изключенията, както и на стандартите. Тази тема никак не е лесна, защото е трудно да решим как да упростим контрола, без да заплашваме спазването на стандартите, пък същевременно да намалим общия брой на стандартите. Надявам се, че на следващите три странни разговори ще се разберем по този въпрос, ще го изясним. В момента техническите работни групи работят по така съвместяването на нашите схващания. Повтарям, ако стигнем до споразумение, то няма да бъде за сметка и в ущърп на екологичните стандарти в Европа. Няма да прибързваме. Във връзка с това искам да благодаря на колегите докладчици в Сянка, защото те свършиха много добра работа. Ние сме така доста хармоничен екип за условията на Европейския парламент. Благодаря изрично и на секретарията, защото без тяхната подготвителна дейност, нямаше да стигнем до тук в тези сложни тристранни преговори. Още повече, че до края на годината ще трябва да поддържаме същото темпо. Задачата е амбициозна, но се надяваме, че с помощта на другите групи ще постигнем резултат. Дали на 30 юни ще сме стигнали до финала, Надяваме се да е така, но зависи от другите две институции. Благодаря. Чего пану и sobie życzymy. Просиме о за... Да, което и аз искам да ви пожелая и на вас, и на всички нас. Думата има следващия оратор. Благодаря. Колеги, искам да подчертая две основни неща. Аз попитах и господин Хослин като е, докладчик – да се вземе предвид, когато се изготвя позицията на тристранните срещи за биоземеделието. Първо, парниците. Изменение 276 на Европейския парламент, където предложения текст предлага само производство на базата на почвата, докато настоящия текст на базата на растенията в най-северните държави членки. По този начин този вид производство ще бъде невъзможно. В Финландия, например, корените на растенията в а, парниците не могат да бъдат в почвата, защото тя е замръзнала. И по, при нашите климатични условия това е неприемливо и а, не отговаря на изискванията. Различните форми на биоземеделие, биопроизводство трябва да бъдат съобразени с държавите членки и различните им климатични условия. Например, отглеждане на зеленчуци има и основни, основно екологично предимство. По-нататък контролните мерки би трябвало да се ориентацията да бъде, да бъде на базата на риска. Общия подход на съвета е балансиран компромис за, по въпросите на подхода на базата на риска. Следва желанието на държавите членки да се намали административното бреме за ниско а, дейности. Това означава и по-добро оползотворяване на обществените средства. Европейския съюз подкреп, Европейския парламент подкрепя общия подход на съвета и аз искам да попитам, господин Хослин, как ще подкрепяте тези два основни е, проблема в следващите тристранни срещи, за да се постигне е, споразумение с съвета. Bardzo dziękujemy пан послови, пан посел Агнил. Базо проша, пани Пошля. Благодаря. Имате думата, господин Агре. Благодаря. Този път Имаме човек от скандинавските държави, е, както е, колегата пред мен точно посочи проблемите. Аз посочвах проблемите на Швеция и слушвайки Мартин Хослин, който участва в трилозите, той каза, че е, връзката с почвата не е решен, не е решен проблем. Какво е вашето лично мнение? Смятате ли, че скандинавските стопани е, трябва да получат такова изключение или искате наистина да е, настоявате на чисто биоземеделие и да казвате, те трябва да са както всички останали. Не знам какво е вашето мнение, защото това ще има е, голямо значение. комисията ли ви е, така тласка към това или е ваше мнение? когато казахте и за точна наука, знаете, че в Обединеното кралство има, има големи стопанства, които не могат да рискуват цялата, си земя, цялата им земя да бъде посветена на биоземеделие. Така че от време на време сме съгласни. Да, успях да ви накарам да се усмихнете. Вие споменавате и името ми във връзка с генно модифицираните продукти. И ако потребителите на биохрани не искат да консумират нищо, което е свързано с ГМО-тата, независимо дали е фуража, клиента е прав и той ще си плати по-висока цена за това. Но бих искал да разбера дали това е включено в земеделието, дали е, биостопаните могат да диктуват, например, как да обработва земята съседния стопанин, например, ако той отглежда е, генномодифицирани растения, е, защото му е позволено, е, дали няма да му кажат, е, например, да, на, до него има биоземеделец и той няма да бъде сертифициран. Е, трябва дали ще контролира парада органичното земеделие, биоземеделието според правилата. Благодаря ви. Дякую, пани poseł Халанс Гарсия. Госпожа Гарсия, благодаря ви. Много се радвам, че има споразумение по една такава важна тема, като общото обработване и също и в моята държава имаме този проблем за общо обработване на съседни ферми че, например, най- най-големият производител на биоземеделски продукти е Испания. И е, това се отрази както на, на съвета, така и на парламента. Тук обаче политичество, повече въпроси са политически, а не технически, защото много време се занимаваме с тези документи и с програмата на биоземеделието, без да приключим с този документ и затова ви желая много успех и най-вече ви желая успех по една такава важна тема, като режима на вноса, защото наистина искаме европейския потребител да получи продуктите, биологичните продукти, които са на пазара и да се продават много такива продукти, защото това означава много испански продукти, че ще се продават. Ако искаме потребители обаче да ни вярва, трябва да бъдем много строги с хранителните продукти, които влизат в нашите граници, защото в противен случай ще се изправим пред един проблем за несигурност. И е, тъй като не искаме в това споразумение да има е, проблем с е, продоволствената сигурност и биопродуктите по повод продукти, които не са произведени в Европейския съюз. За това ви желая успех и много, много внимателно да подходите, защото, както вече казах, бих искала биопродукцията да бъде много разпространена е, в Европа и то е, по сигурен начин. Благодаря ви. Благодаря, господин Лозо. Благодаря, господин председател. Потребителите искат да имат повече информация. Аз съм за биологичното производство и стрикните критерии, но се боя, че вашият проект е насочен единствено към индустриалното биологично земеделие в Франция. Знаем, че пазарът има друга структура и всъщност по-малките производители не винаги могат да предоставят същите данни и условия, както големите производители. Следователно не може да се наложи един и същ модел на всички. Би трябвало да има специфика. Също така, вашето предложение е, е, залага на конкурентоспособността и свободната търговия. Струва ми се, че по този начин биологичното производство може да се окаже заложник Хубаво е да се избягват химичните продукти, да се храним здравословно, но ми се струва, че предлаганото е само един етап. Би трябвало пазарът за биологично производство да следва определени е, форми. Разбира се, че за нас то е много важно. Имаме и нашата специфика. Съответно, и броя потели, които купуват на местно ниво. Имаме и Испанската индустриална група, която произвежда обаче био ягоди и всъщност по този начин извършва социален дъмпинг. Големите производители също се намесват на този пазар и всъщност това за по-малките означава голям риск. Трябва да избегнем индустриализирането. Благодаря ви, госпожа Агилера. Благодаря, господин председател. Аз съм съгласна с предишния колега. Той спомена обаче ягодите в Испания. Мисля, че това не е социален дъмпинг. Говорим за сериозни усилия, непрекъснати усилия в името на биологичното производство би трябвало да се признаят усилията на много хора и много предприятия, не само да бъдат обвинявани. И то от тази трибуна. Исках да се обърна към господин Хаслинг. Може би трябва малко по-ясно да обясни какво се случва с вноса. Защото това е нещо много важно, както каза и госпожа Ран Вноса на биологични селско-стопански продукти също е нещо важно и за производителите в Европа и за потребителите. Необходимо е да поставим много строги изисквания пред този внос. Защото ако ние намалим своите изисквания, това не е справедливо нито към нашите потребители, нито към производителите ни. Та ако може да ни се даде малко повече информация. Искам да попитам и за графика. Каза ни се, че поне аз, доколкото разбрах, работата ще приключи до месец юни. Доколкото разбирам, не остават много спорни теми и е важно, колкото се може по-скоро, преговорите да приключат. Разбира се, да протекат добре и да приключат. Някак си ми се струва, че остава обаче доста време, докато стигнем до този момент. А преговорите са особено важни. И също така, интересуваме кръстосаното замърсяване. До... Приключи ли триалога там или не, не стана дума за това. Благодаря. Дякую, пан Андрю. Благодаря, господин Андрю. Благодаря, господин председател. Дебатът е интересен, но и малко озадачаващ. Е, за първи път, като че ли се едно обсъждаме биологичното производство, ние сме го обсъждали, гласували сме в нашата комисия и всъщност задачата на докладчиците, всяка какъвто съм била, се да се определи позицията на парламента. Водили сме дебати по същество, но така или иначе всяка страна участва в тези преговори. А ние се връщаме на едни и същи въпроси. Аз се надявах все пак да сме по-напреднали. Но така или иначе е необходимо наистина да ускорим работата, която върви успешно. Трябва да се осъществи по-голям напредък политически, технически, например при смесените стопанства – тук е важен и подхода на съвета. По време на последните три страни разговори говорихме и за контрола, но все още не сме взели решения. Вие споменахте и вноса. Наистина това е важен въпрос, но все още не са взети големите решения. и вие, госпожо Гарсия, поставихте всъщност един от големите въпроси на този регламент. Както казах, има е политическата страна, техническата. Сега искаме да се постигне напредък по всички тези фронтове, но така или иначе ние вече сме работили, разговаряли сме, позицията на парламента е ясна и ми се струва, че ние сме близо до позицията на съвета. Сега трябва да се работи по-бързо. Също така, може би е хубаво да поискаме на някои въпроси да се обърне приоритетно значение. Но областта, в която работим е малко странна, защото така или иначе има действащ регламент, ние да направим, ние искаме да направим изменения. Вие казахте, че тези изменения са неотложни, но неотложността е нещо относително. И ние трябва да внимаваме. Да внимаваме и какви ще са измененията по доклада. Ние не искаме да пишем този нов регламент за биологичното производство твърде набързо. Трябва да сме особено прецизни, що се отнася до резултата и от тристранните разговори. Dziękuję пани poseł Майола. Госпожа Майола. Благодаря, господин председател. Аз съм съгласна с колегата Андрио ние наистина вече сме осъществили някакъв напредък, що се отнася до работата на парламента. Имам две забележки. Първо, във връзка с предишните изказвания, мен също ме интересува контрола и искам специално да благодаря на Мартин Хойслинг за неговото участие в триалога. Като говорим за контрола, ми се струва, че ние стигнахме до добро решение да се прави ежегодна проверка и също така да се извършват проверки в рисковите области. Но въпросът е как можем да решим дали дадено стопанство е в риск или не. А за ГМО, и това е втората ми забележка, господин Хойслинг каза, че ГМО не са позволени в биологичното производство. Но тук дебатът е малко сложен. Как да знаем какво е ГМО и какво не е? Ето това също трябва да получи отговора си от комисията. Има и процедури, при които е невъзможно да се установи модификацията или изменението на генома. И също така бих искала да знам дали вие сте обърнали внимание на този проблем с новите процедури. Ма така ги произнася господин Тантан. Благодаря, господин председател, за смесените стопанства. Това ми се струва особено важно ако ще говорим за развитието на биологично производство. Необходимо е постепенно да навлизаме в тази нова технология. Искам да реагирам и на казаното от много от колегите в Северна Европа. Аз бих внимавал с това, което казваме за европейското производство – защото в противен случай биологичното производство може да започне да се свързва единствено с продукти, които се отглеждат в оранжери, е, на специални места и така нататък. А за вноса мога да дам пример, който ще послужи според мен на преговарящите. Ние постепенно забранихме използването на определени продукти и на пръскането от въздуха в определени френски територии. Самолетите и хеликоптерите бяха закупени, тъй като вече ние не ги ползвахме, от Доминиканската република и се използват там. Тези републики сега ни изпращат банани, които са етикетирани като биологично производство – така че, нека бъдем особено внимателни в преговорите, нека настояваме за реципрочност. Реципрочността означава да бъдем внимателни при биологичното производство, така че потребителите в Европа да не са изложени на продукти, които пристигат от някъде другата, където не се изпълняват същите изисквания. Чинкуе пан посъл Дес. Господин Дес. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на Мартин за това, че работи по това изключително важно досие. Мисля, че добре си работеше и до сега регламента за биоземеделието. Затова смятам, че при работата по новия регламент трябва да, не трябва да се прибързва, за да не се поставят бариери пред биопроизводството. Трябва да се опростят стандартите както за вноса, така и за собствената продукция, и още нещо, което и Михаел засегна за вносните биопродукти, трябва да въжат същите стандарти, както за европейските. Защото ако допуснем някакви други стандарти, ние ще започнем да спъваме европейското биопроизводство. Лично аз не се притеснявам от това, че потребителите купуват много биопродукти извън Европа, нашата биокооператива, в който участвам аз, е стигнал до, из, до извода, че потребителите много тясно свързват биопроизводството с местна продукция. Според някои маркетингови, маркетингови изследвания, потребителите купуват преди всичко биопродукти от собствения си регион. Така че в преговорите между парламента и съвета трябва да се роди е, на един качествен, добър регламент. Апелирам към комисията да се доближи до позициите на съвета и парламента. Само така мисля, може да се стигне скоро до споразумение. Доколкото чувам, парламентът и съветът вече са доста сближили своите позиции. Благодаря. Nie mamy, nie mamy więcej zgłoszeń od pani panów posłów. Няма други желаящи да вземат думата. Така че отправям поглед към Европейската комисия. Представителят на комисията желая ли да каже нещо? Сере екстремадаменте бреве. Соло quería decir... Eh, Накратко искам да кажа три неща. Първо, думата избързвам, ускорявам ритъма, трябва да го имаме предвид това понятие на срещите. Например, да бъде малко по-технически и ако искаме да усъвършенстваме, да ускорим малко повече темпото. Второ, вноса е много важен ние в комисията смятаме, че това, което се случва в Европа, трябва да се усъвършенства, да се подобри. Имаме система за спазване, които спазват и Штащ, и Япония и други развити страни и трябва да търсиме, примерно, и накрая, господин председател, по повод наблюдението от колегата от Финландия, ако не греша, ние като комисия не сме е, предложили да се променят настоящите правила, а да останат така на базата на земята, на, тери, на почвата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря. Сега отново поглеждам към докладчика. господин Хойслинг. Уважаеми колеги, много ви благодаря за изказванията и за това, че очевидно се интересувате от дискусията по въпроса. Сега нямам право да изразявам лично мнение. Е, задачата ми е да отстоявам мандата, възложен ми от парламента, нещо, което ще правя с всички сили, макар че по някои въпроси имам особено мнение – свързани, въпроси свързани с предложенията за изменения. Но ще си спазвам мандата. И действително мнозинството в тази комисия, чрез гласуване, реши, че държим на селско стопанство, обвързано с отглеждане на култури в почви, в, на открито някои, някои предлагаха да сложим граница и примерно за Северна Швеция да е възможно а, отглеждането в а, парникови условия. А, но целта е една и тя е ясна. Колегата Дантон много хубаво го каза не бива да даваме възможност да има селско стопанство, което чрез временни решения да представя себе си за екологично. Няма да приемаме екологично за земеделие, което е на парников принцип, а продукцията се продава като биопродукт. В това отношение ще бъдем твърди може би ще се договорим за определени изключения. Що се отнася до контрола, решихме, е, че сме за запазване на ежегодния контрол, което обаче не изключва да изискваме и засилен рисков контрол. Така че не се отказваме от ежегодния контрол, като от друга, година, от друга страна не пречим на контрола базиран върху риск. Още нещо във връзка с казаното от колегата Дес за местното, регионалното производство. Много ще е интересна дискусията за биопроизводство и регионално производство. Имаме дефиниция, която обаче не е, е не е одобрена във всички държави членки. За сега се ориентираме по периметъра, но не знам дали това ще е решаващият критерий. Във всички случаи наистина принципа за регионалното производство трябва да бъде обсъден и няма да бъде лесно това обсъждането. Това, което каза колегата Агньо, не виждам как биоземеделието застрашава конвенционалното селското, селско стопанство а, ние имаме консенсус по отношение на това, че всички форми трябва да си съжителстват мирно, но когато пък става дума за пестициди, това не е чак толкова лесно, когато в съседство се използват пестициди, в съседство на а, биопредприятието. Така че е, няма да повтарям обсъждания, които вече сме обсъждали. Позицията ни е ясна сега за граничните стойности. За нас екологичното земеделие не е обвързано с прагови стойности. Във всички случаи превентивният принцип трябва да се прилага разширено и подобрено. В това отношение имаме много ясна позиция и сме едини с съвета по този въпрос, защото така може да се намери решение. По отношение на посадъчния материал, има така, много важна уредба. Не, не, не можем да определяме срокове, от които нататък всички да използват само екологичен посадъчен материал. А сега за вноса, защото това е медал с две страни. Първо, целта ни не е да поставяме под въпрос принципите на екологичното земеделие, когато уреждаме въпроса за вноса. Например, по отношение на пестицидите. Не може да има място за отстъпка. Само, че ще ви дам примери, в които, не, които показват, че не е толкова лесно нашите правила да се прилагат към други страни, включително и към региони, които са е, в е, маргинално, гранично разположени в Европа. Например, изискванията <laughs> за отглеждане с сено а някъде няма сено. Не можем да се откажем да внасяме животни, които не са имали сено, само защото в региона, къде са отглеждани, няма сено. Сега, освен това, не се, нямаме правила, да кажем, за отглеждането на палми и въпреки това се внасят палми в Европа, така че трябва да намерим някакъв баланс. Тук говорим най-вече за продукти един продукт, който отговаря на екологичните изисквания, обаче заради него е изсечена тропическа гора, също не е приемлив за нас. Тъй, че те първа има да търсим доста решения. Но целта е реалистична. Искам много ясно да кажа. Ние си имаме законодателство и в момента. В момента не откриваме колелото. Имаме действащо законодателство, което трябва да се подобри тук и там. Точно по този въпрос работим. Така че нямаме намерение през глава да се стремим към споразумение между институции, само за да изменяме след 2-3 години закона отново. Ще се радвам, ако някой каза, че трябва да има повече срещи и тристранни преговори. Имахме толкова много технически срещи и с комисията. Сега добре е, че комисията има гледна точка. Бих желал да бъде малко по-гъвкава комисията и да не смята априори, че тя дава по-доброто предложение. Благодаря. Благодарим на докладчика. Благодаря ви и за усилената работа и проявената твърдост. Досието е достатъчно сложно. Надяваме се, че и по-нататъчните преговори ще се развият положително. Благодаря още веднъж на всички участващи в днешното заседание. Стигнахме до края на днешния си дневен ред. Може би сте приятно изненадани така или иначе приключихме. Утре сутринта в 9 часа продължаваме. Не си забравяйте картите за гласуване, защото в 9 часа започваме с гласуване. Желая на всички приятна вечер. До утре в 9.